Благодаря. Интересна дискусия, но прекратяваме по темата и стигаме до следващата точка от дневния ред. Остен въпрос към комисията относно заблудаващи практики на издателство на фирмени указатели. Ще започнем с изказването на автора на въпроса, господин Бозотил. Две минути. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин комисар, преди две години и половина представих пред тази зала един доклад относно подобни заблуждаващи практики бизнес отношения. Посланието беше ясно. Има сериозен проблем с подобни заблуждаващи практики на издателство на фирмени указатели. Десетки хиляди предприятия, малки предприятия и НПО-та и съвсем и най различни организации всъщност попадат в а, тази категория. И ние имаме нужда от някакъв конкретен подход, за да спрем тези а, тревожни практики. Но за съжаление, две години и половина по-късно сега сме пак тук и дискутираме пак същата тема. Защото нямаше почти никакво развитие на въпроса за това как да се борим с подобни практики. Много разочароващо. Нека да напомня на колегите за какво говорим тук. За какво точно става въпрос? Подобни а, фирмени указатели изпращат една, един формуляр за попълване, където различните фирми или отделни хора трябва да попълнят някои от своите детайли за информа, информация. Но никъде не се споменава разходите, свързани с попълването и издаването на, тази, на този формуляр. След което хората, които са попълнили този формуляр, получават много често едно писмо, което ги покама да платят над 1000 евро за издаването три последователни години на тяхната информация. След което, след това писмо, започват непрекъснато да ги тормозят с телефонни обаждания, да ги заплашват със съд и така нататък. Тези незаконни практики стават направо под носа на властите на държавите членки, които много добре си дават сметка, че съществуват такива практики, но не правят абсолютно нищо, за да ги спрат. Е, европейският е, гайд, е, гид, Европейската бизнес директория, Експо гида, DAT гид, това са само някои от имената на фирмите, които процедират с такива заблуждаващи практики и продължават безнаказано. Тези практики нарушават европейското право, но нищо не е направено за да ги спрем. Ето за това говорим тук днес. Благодаря. Благодаря, господин Бозотил, каза председателката. Госпожа Корола също има думата. Госпожо председател, господин комисар, петициите тук показват, че имаме голям проблем за малките и средни предприятия. Е, тези предприятия получават е, както е, непрекъснати заплахи, така и им се нанася голям, голям административна и финансова тежест. Много такива оплаквания бяха отбелязани през изминалите години. Проблемите обаче са свързани с засичането на подобни незаконни дейности. Това обаче показва, че нашия вътрешен пазар не функционира коректно дали се спазва наистина директивата за заблуждаващата и сравнителната реклама? Като, че ли ця... като цяло има липса на достатъчно налагане на тази директива и на европейското законодателство. Този въпрос наскоро беше разглеждан заедно с холандските власти, където се установиха също подобни заблуждаващи практики от една компания, установена в Холандия. Изследванията показват, че държавите членки е, знаят общо заето какво става вън на тяхната територия. Но тъй като много често става въпрос за трансграничен проблем, имаме нужда от европейско действие, за да се спрат тези заблуждаващи а, практики. Комисията също ще трябва да вземе по-активна роля, да работи заедно с държавните членки, за да наложи законите в международен план и да подсили сътрудничеството между държавите членки. Много от държавите членки са засегнати пряко, защото това изкарва от бизнеса, така да се каже, малките и средни предприятия или ги наказва непряко. Трябва да имаме закони, които да обхващат абсолютно всички е, отношения между потребители и бизнес. Само така можем да се справим с заблуждаващите бизнес практики само така тези практики ще бъдат покрити и управлявани от същите правила, които въжат за нелоялната конкуренция. Много е важно да подобрим също така достъпа до информация и да увеличим информираността сред населението и съответно да имаме механизми за обжалване. Трябва също така да имаме по-добро ангажиране на местните власти, националните власти и в международното сътрудничество. Благодаря. Благодаря. А сега господин Оттингер. Госпожо председател, уважаеми дами и господа депутати, комисията споделя грижите, съмненията и критичния анализ на Европейския парламент. Съществуват заблуждаващи практики на издателства за фирмени оказатели, а също така и на други фирми и те създават значителни проблеми. Вие сте възложили допитване още преди три години. Ние успяхме да получим много информация, обаче това е само върха на айсберга, което означава, че броят на засегнатите лица от такива практики може да бъде значително по-голям. Моята колега Рединг в момента събира собствени данни, т.е. извършва собствено проучване, за да може още по-тясно да обхване проблема. Искам да подчертая, че тези практики се разглеждат в Директива 114 от 2006 година във връзка с заблуждаващата реклама и е, има съответни разпоредби в държавите членки, които забраняват измамите в е, тази сфера. Обаче някои практики на измама са трансгранични и те се прилагат в е, отношенията между фирмите и е много трудно сега да бъдат наказателно преследвани. Колегата Рединг предвижда за решаване на този проблем до края на тази година да излезе със съобщение където се посочва настоящата ситуация във връзка с прилагането на настоящата директива за сравня... сравнителна и заблуждаваща екрама, е, е, реклама, като е, съответно ще бъде предвидена и преработка на директивата. Ще има подобрения по същество, ще бъдат включени и данни, изобщо опита от борбата с заблуждаващите практики и също така ще трябва да се подобри сътрудничеството на компетентните органи за наказателно преследване на случаи с трансграничен елемент. Също така ще трябва да се предвидят съответни е, санкции за фирмите за, за издателствата за фирмени указатели които извършват подобни злоупотреби. Директивата от 2006 година е транспонирана в законодателството на всички държави членки. Въпреки това, комисията, предвид планираното съобщение, ще се обърне към държавите членки да докладват за прилагането на тази директива и за мерките, които вземат в тази връзка. В края на май има конференция, организирана от комисията. Участваха държави членки, също така така и заинтересувани кръгове и експерти, като основната тема беше е, практики на злоупотреба на е, издателства за фирмени указатели. Става дума за една едно по-систематично, по-добро взаимодействие между държавите членки и на тази база всъщност и за тази цел се изготвя съобщението на колегата Рейдинг. Е, тази тема за нас е неотложна, затова искаме възможно най-бързо да направим следващи стъпки за нейното подобряване. Също така ще трябва да бъдат е, включени и становищата на засегнатите субекти, за което обаче е необходимо време, като се имат предвид резултатите, като се имат предвид е, е, и е, оценките на всички аргументи, комисията иска да наложи следващи мерки за избягване на заблуждаващи практики при случаи с трансграничен елемент, когато става дума за наказателно преследване. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Скъпи колеги, сега изказванията от името на политическите групи. Закъсняли сме обаче, така че ви приканвам да спазвате е, времето. Защото инак ще ви прекъсвам. Знаете, че ще трябва да гласуваме, а плюс това днес е, колегите заминават към е, родните сестри, така че трябва да побързаме. Господин Папа Николао, благодаря, госпожо председател. Господин комисар, абсолютно сме съгласни с казаното от вас. Аз Исках да направя едно резюме на всички проблеми, с които се сблъскват гръцките е, граждани, които са жертви на подобна заблуждаваща реклама. Е, подобна, под, подобен, подобни фирми или издателства изпращат формуляр и долу с дребен шрифт е, пише, че е, появяването в този указател е безплатно. Съответно, гражданите попълват съответния формуляр, но с още по-дребен шрифт най-долу на е, формуляра е отбелязано, че трябва да се заплатят 1000 евро годишно, както спомена господин Бозотил. След това някакъв служи, служ, е, някакъв служител на фирмата, който се представя за юридическа съветник, изисква 3565 евро и 56 стотинки с лихвите е, за е, закъснение. Имаме има някакъв а, юридически казус. Да, съществува директива, а, но първо директивата е ли а, транспонирана от всички държави членки, правилно, правилно ли се прилага е, мисля, че ние трябва да подпомогнем нашите граждани да се, да се справят с тези проблеми. Те трябва да, да знаят, че ние не сме там далече и се занимаваме само с великите светски дела, а сме и близо до тях и сме готови да им помогнем да решим своите, а, е, техните проблеми. Дами и господа, е, тези издателства, не само заблуждават а, други фирми, те са измамни указатели и те са, те, са, те, са изма, те, са, те са измамници, които превръщат други а, предприятия, други органи, други фирми в а, свои жертви. Просто те се обогатяват на тяхен гръб. И а, тази, тази, тази практика е незаконна. Е, тези практики съответно са незаконни, защото защото заблуждават другите. Ние не трябва да приемаме ново законодателство, а по-скоро да съсредоточим вниманието си върху е, задълбочаване и правилното прилагане на е, съществуващото законодателство. Много често пред, предприятията и малките фирми не могат да се защитават е, или дори ако могат, това им коства много средства. Така че трябва да имам, да лансираме една информационна кампания, за да информираме всички тези хора за правата им. Госпожа Харкин има думата. Благодаря, госпожо председател. Две минути и половина, така ли? Господин комисар, през изминалите години аз лично се срещнах с толкова много ирландски граждани, които са жертви на подобни измами. Над 2000 евро, примерно, беше а, това, което трябваше да плати едно училище. 2000 евро училище не може да си а, плати тази такса. Разбира се, това се случва непрекъснато. Има също така възрастни хора. Например, една възрастна жена, чийто съпруг е бил шофьор на такси, е, тя е получила един такъв формуляр, попълнила го, мислики, че помага на съпруга си и в крайна сметка започнала да получава тези заплашващи писма. Тя беше ужасена от подобни писма и всеки път, когато писма, някакви писма въобще са пристигали, тя вече се е страхувала да отваря почтата си. Единственото, което мога да кажа, е, че аз ако бях в вашата позиция, това мога да им кажа, няма да платя тези пари. Има много други примери и със сигурност сте ги чули. Истината е, че нашите граждани очакват да бъдат защитени от европейското законодателство. Те не могат да разберат как така европейското законодателство всъщност не ги закриля. Има известно недоразбирателство тук. Аз казвам на гражданите, че аз вярвам, че те могат да бъдат защитени, но не мога да им го гарантирам. Например, когато една от тези компании беше осъдена в Испания, в крайна сметка единственото, което тя направи, беше да се премести в друг регион на Испания да си продължи незаконната дейност. Така че гражданите наистина се страхуват. Те не знаят как функционира тази правна система. Те не са сигурни, че могат да бъдат защитени навсякъде. И е, също така, много често тези, държа... тези компании, е, като бъдат осъдени някъде в Европейския съюз, могат спокойно да се преместят и извън Европейския съюз и да продължат да оперират. За това трябва да имаме тясно сътрудничество, трансгранично сътрудничество и да следим какво става в държавите членки. Този въпрос е, е много спешен от дълги години насам. Много дър... В много държави членки гражданите се е, тревожат, е, не са сигурни за своя живот. Така че питам комисаре, моля го, какво означава думата спешен? Благодаря, госпожо Харкин. От консерваторите, господин Стивенсън. Госпожо председател, напълно съм съгласен с казаното от госпожа Харкин. Това, което става в мой избирателен район в Шотландия, възрастни хора, които примерно имат осигуряват, примерно, туристическа дейност, хотели или малки къщи с закуска, в крайна сметка не могат да си позволят да плачат тези такси, които им се налагат. Те са ужасени, потресени от тези писма, които идват от уж юридически съветници на някакви компании. Тези компании а, трябва да бъдат проследени, да ги осъдим и да ги закрием. Само така ще защитим гражданите на Европейския съюз. Е, всички хора, които идват в, тук, при мен да ми се оплакват а, и ме питат какво да правят. И аз им казвам, пишете на, аз им казвам, пишете на компанията и им кажете, че ще се обърнете към Европейския съюз и ще ги осъдите. И от тогава нататък няма проблеми. Благодаря. А сега зелените. Благодаря, господин а, председател, господин, госпожо председател, казва господин Тейлор. Оплакваме се, че директивата 116 не действа добре. За компаниите, за които чуваме, те си действат безнаказано и аз лично намирам това за скандално, тъй като те всъщност засягат малките и средни предприятия с малък бюджет. Тук се използват едни рекетни принципи и тактики, които нарушават правилата в това общество. И мисля, че посланието тук е, че нещата не са, не вървят на добре. Тези компании трябва да бъдат спрени. Разбира се, ние приветстваме тази резолюция. Ще подкрепим, тъй като тя изисква от комисията да наложи на държавите членки да приложат адекватно директивата. Благодаря. Господин Кларк, една минута. Не, не, Независимо от нашите опити да спреме тази практики, тези практики продължават. Е, у нас е, мерки са, мерки, мерки са взети и е, се, се прилагат като е. Но, въпреки въпреки, въпреки, въпреки всич, всички нашите мерки се прилагат само у нас и, ние, и е, националния регулаторен орган няма е, право да преследва указатели, които имат седалище в други страни. Защо? Защо моето правителство да не може да се справи с е, незаконни измамни практики, които е, идват от Европа, от континента? Защото а, а, по много, много, много, много, много често под, подобно, подобни издателства крият и други а, дейности, които понякога дори са свързани с по-тежки измами и тероризъм. Сега, а, господин Булан, госпожо председател, скъпи колеги, Положението може да се резюмира в няколко цифри. 400 петиции, които бяха изпратени до комисията до петициите. 50 хиляди малки предприятия, които са били заплашвани в продължение на години. 1000 евро, които се изискват всяка година в продължение на 3 години. Това е само видимото е, видимата страна на проблемите, с които се сблъскват жертвите, които и без това са жертва на економическата криза и на несигурността на бъдещето. Нека да, да, им, е, да им спестиме, да им спестяваме позорни проблеми за бъдеще. Първо, да се престане с тези измами, които е, са опасни за нашата економика. За това трябва да се преразгледа е, директивата и това преразглеждане да става много по-бързо, като се вземат предвид всички измами е, и мошенничества, които е, са, са констатирани до сега. С помощта на националните органи за борба срещу измамите и с съответните предприятия жертви, трябва да се създаде един инструмент за превенция и наказание. Трябва да се наказват престъпниците е, санкциите и глобите обикновено са по-малки от е, приходите и печалбите на тези измамници. Нека да се увеличат тези глоби и санкции. Е, госпожа Герхарт, една минута. Благодаря, Госпожо председател, Европейската комисия е загрижена, загрижен и Европейския парламент. Това е добра, обаче от години ние чакаме комисията да започне да действа и да направи нещо. Ние чухме доклада на господин Босутил. Комисията по вътрешен пазар в последния мандат винаги насочваше към тези практики, за да се направи нещо в помощ на хората. Обаче проблемът остава. Хората чакат все още помощ и много от малките фирми, които действат на доброволни начала и са за засегнати, нямат необходимите финансови средства, за да се защитят. И едва миналата седмица аз получих писмо, в което към мен се отправя въпрос как да се защитя. Нямам достатъчни средства, за да ангажирам адвокат. Аз мисля, че ние най-накрая трябва най-сетне да е, вземем ефикасни мерки, за да можем да спасим гражданите от е, проблема, който обсъждаме в момента. Благодаря, казва председателката. Пазихте времето, госпожа Стайлер, за една минута. Госпожа Стайлер. Тази тема всъщност използва легитимността на европейският бизнес. Ние тук нарушаваме нашите собствени правила. Малките предприятия а, са заплашвани в област, която по принцип не би трябвало. Ние трябва да направим нещо, за да им помогнем. И мисля, че Европейската комисия трябва да помисли първо за малките и средни предприятия. Така както и много други колеги са казвали през всичките години, няма никакви директни действия, които да са предприяти. Защо? Чуваме тук за услуги, за заседания с заинтересованите страни, но ние нямаме нужда от думи, от действия. И да е проника единственото, което правим, е просто да изчакваме още няколко години и пак да поприказваме по темата. Трябва да сложим край на това. Това е, е тревожна ситуация и то трансграничен характер. Ние трябва да помогнем малките и средни предприятия, трябва да спрем с е, това ограбване, и, защото то ще продължи, докато комисията не предприеме сериозни действия. Благодаря. А сега госпожа Прендеркаст. Благодаря, госпожо председател. Ние в Европейския съюз получихме стотици петиции от жертви на подобни ограбвания. Ние тук а, сме изправени и без друго пред тежка криза за малките и средни предприятия, а те трябва сега и да се справят с подобни а, ограбвания. Много често става въпрос за трансгранични проблеми. И много често а, а, ни, жертвите не знаят какъв е правният статус на компанията, в която оперира в друга държава. Комисията цитира директивата за относно заблуждаваща и сравнителната реклама, но едновременно с това комисията трябва да помисли и за трансграничното прилагане на тази директива. Само така трябва, ще гарантираме добра защита и равна защита на гражданите в целия Европейски съюз. Но това, че имаме директива, не значи, че имаме ясно налагане и разбираемо налагане на тези мерки. Благодаря. А сега госпожа Рапти. Благодаря, госпожо председател. Нелоялните търговски практики са като водата. Те навсякъде намират възможност да проникнат. И тук имаме две дупки, където могат да проникнат. Първо, директивата, която показва проблеми, директивата от 2006 година и другият проблем е регламентът, който всъщност се позовава на взаимодействието между държавите членки. Господин комисар, вие имате във ваша подкрепа всички членове на парламента, защото времето в случая означава пари. Колегите казаха, че са минали поне три години, три години, в които тези хора които са станали жертва на подобни практики, са претърпели вреди. Става дума за а, това, че измамниците всъщност а, избират за свои жертви малките фирми и трябва да се направи нещо в тяхна защита. Благодаря, госпожо Рапти, че спазихте времето. Господин Тарабел, една минута. Госпожо, госпожо председател, трябва наистина да, да видим дали директивата в тази област е, е наистина транспонирана и добре прилагана в различните държави членки. Трябва обаче да разглеждаме този проблем и в други аспекти и по друга светлина, защото има много трансгранични измами. Първо, гражданите, потребителите трябва да бъдат информирани от техните организации и от техните власти. Второ, жертвите трябва да, трябва да могат да, да, да, да, да подават колективни жалби и да получават колективни обещетения. Трето, трябва да се, трябва да се предвидат и различни мерки от е, комисията за споровете за решаване на този спор. Очакваме от вас, господин комисар, бързи мерки и бързо решение на този въпрос. А сега минаваме към спонтанните изказвания, казва председателката. Има много искащи да вземат думата, но не разполагаме с достатъчно време. Ще дам думата на пет души. Ще дам думата на тези, които не са се изказвали до сега. Господин Кели, една минута. Е, нещата са точно, точно такива, каквито ги описаха колегите. Аз е, имам лични наблюдения в е, моето от моя избирателен оград и по-специално в Корк, където много предприятия стават жертви на измамници. Разбирам, е, че в 2001 година Върхов, върхов, Върховният съд в Каталуния е, е бил сезиран с такива афери, Върховният съд в Белгия, но е, реш, решенията не са е, довели до много е, тежки санкции. Затова трябва обаче да се проведе една кампания, за да могат предприятията бъдат наясно с проблемите и наясно с това, което ги очаква и същевременно да, да, се, да се вземат достатъчно мерки, за да може, когато се стигне до съд, престъпниците да попаднат в затвора. Госпожа Ройтова, имате думата.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 тази, тези дейности са трансгранични и не се спират до границите на, на дадена страна. Затова трябва да имаме едно общо европейско решение на този проблем. Защо комисията продължава да бездейства в, в този, по този проблем? Е, господин е, комисар, ние сме, ние сме предложили много альтернативни решения, мерки. Трябва, трябва да има не само законодателни е, мерки и решения, трябва да имам и един черен списък. Аз се надявам, че е, комисията ще вземе бързи мерки, защото това струва много скъпо на нашите потребители и граждани. Следващо. Слово nekalé praktiky některých tzv. katalogových firm. Благодаря. Тези заблуждаващи практики остават сериозен проблем. Те заобикалят закона и а, е, всякакво негово прилагане. Много от тези практики са свързани с някакви абсурдни изисквания и в крайна сметка се стига до абсурдни случаи пред е, съда. Тези практики всъщност да се базират на ниската осведоменост на отговорните органи и гъвкавостта също на тълкуване. И липсата на достатъчно закони не позволява тези компании да бъдат наказани, т.е. не се осигурява защита на жертвите. Искам да попитам комисията, как държавите членки трябва да се е, преборят с този проблем? Как се прилага директивата за заблуждаващата сравнителна реклама? и какви са отделните ангажименти на държавите членки. Иначе, ако не направим нищо, брой на петициите ще се увеличи. Благодаря. Господин Швамп. Госпожо председател, ние трябва в крайна сметка да освободим малките и средни предприятия от разпоредби, които не носят никаква полза за тях. Във всички случаи, господин комисар, вие съвсем основателно посочихте, че директивата от 2006 година предлага правно основание, обаче за съжаление в някои държави членки тя не се прилага правилно и аз се надявам, че комисията в държавите членки, където проблемът е много голям и предвид трансграничния елемент, който съществува при тези нарушения, ще вземе необходимите мерки и ще е, реши целенасочено проблема. Аз мисля, че проблемът може много ясно да се локализира в някои държави членки, така че широк подход не е необходим. președinte, anuarele profesionale reprezintă una dintre cele mai utilizate forme de... Благодаря, госпожо председател. Тези е, телефонни указатели са всъщност фирмени указатели са много, много, нещо много добро като цяло. Те обаче виждат своя престиж и своята репутация по екопана заради тези практики. Те всъщност могат да бъдат спрени чрез едно правилно прилагане на директивата за заблуждаващата реклама. За съжаление, не всички държави са транспонирали този текст и следователно не може да се пристъпи към правно разрешаване на нещата. Трябва комисията да предложи един правен инструмент, за да се борим с подобни заблуждаващи практики. Трябва да имаме специфични разпоредби, които да ограничат появата на подобни и фалшиви фирмени указатели. Благодаря. И последен оратор, господин Хафнер. Не, извинете, не видяхте, че искате думата от известно време. Госпожо председател, господин комисар, уважаеми колеги, изглежда, че наистина това е европейски проблем и всички познават подобни случаи от всички страни. Аз имам цяла купчина от подобни случаи на измами и аз си признавам, че също може би бих се поддал на такава измама в някои обстоятелства. Дискутирахме директивата от 2006 година, директива 114. Дискутирали сме в комисията по петициите, също и на пленарно заседание. Проблема обаче продължава да съществува и дори се разраства. Затова, господин Йотегър слушах внимателно какво какво казахте в началото. Имам впечатление, че проблемът е, вие вече го осъзнавате. Той е дошъл при вас. Много ви моля, отнесете се подробно и е, сериозно към този проблем, защото економическите последици са много големи, засягат е, малките фирми, семейните фирми, малки и средни предприятия, т.е. които са гръбнака на нашата економика. И ако не успеем да устраним този проблем във всички страни и да прилагаме ефективно директивата в цяла Европа щетата ще се разраства. Благодаря. Благодаря. С това прекратяваме изказванията и даваме думата на комисията комисаря Йотингер. Госпожо председател, уважаеми дами и господа депутати, благодаря за тази широка и единна позиция на тук присъстващите депутати, които с много голям ангажимент се отнасят към темата. Аз ще Информирам комисията за това и ще я приканя до края на годината да излезе със съобщение, където да посочи е, силните и слабите страни на действащото в тази сфера европейско законодателство и необходимостта от е, изменение на директивата. Първо, директивата от 2006 година е транспонирана във всички държави членки. Тоест, ние нямаме проблеми при транспонирането в националните законодателства. Обаче, първо, при случаите с трансграничен елемент, възоснова на не винаги оптимално сътрудничество между компетентните органи на държавите членки, много често е, случаи на измами не се преследват. И второ, е, когато става дума вече за наказателни мерки, за наказателно преследване, както е, в материално правно отношение, така и в формално правно отношение, т.е. действия на прокурори, съд и така нататък, тук може би сътрудничеството трябва да бъде по-добро. И Трето, директивата от 2006 година включва нелоялни търговски практики, и, но само между фирми и потребители, а не между фирми само. Което означава, че тази директива прилага защита основно на частните лица от такива фирми, които извършват измами, а не защитава гражданите в качеството им на лица със свободни професии, малки и средни предприятия, дребни заначи и така нататък. Но точно тази точка, точно необходимостта от разширяване на приложното поле на директивата, така че то да обхване отношенията между фирмите, тогава в законодателната процедура повечето държави членки не пожелаха това. Така че съвсем съзнателно тази директива орежда само а, е, нещата, които казах а, е, и а, е, не урежда случаите на измами между, част, между фирми и фирми. И тогава Искам още веднъж да кажа, държавите членки не искаха да, слушат това, да включат това в директивата. Комисията тогава и още имаше опасения, че е, всъщност би трябвало да се обхване целият пазар. И ако комисията беше настоявала да се разшири приложното поле на директивата, може би щеше да бъде възможно тези конкретни примери, които вие посочвате и е, случаите на злоупотреба посочени от комисията, да бъдат обхванати по-добре от е, този законодателен акт. Ние обаче ще продължим да работим в тази насока. И накрая искам да кажа, че има държави членки, при които отношенията между лица, извършващи измами и граждани са уредени както в материално, така и в процесуално правно отношение. Това са страни като Белгия и Франция. Има други държави членки. Го казахме по-скоро назовахме някои от тях, които не са уредили тази материя задоволително в националните си законодателства. И е, тези държави членки трябва да проявят готовност за една генерална европейска уредба за защита на гражданите. Благодаря. Е, Благодаря, господин комисар. Скъпи колеги, е, беше внесена проекторезолюция в е, края на този дебат. Ще гласуваме проекторезолюцията днес от 12.